Здравейте, госпожи и господа! Продължим днешната си работа с дебат по измененията и допълненията по проекто доклада за Европейския семестър за координиране на економическата политика и прилагане на приоритетите 2013 година. Доклад по тази тема от Европейския парламент е госпожа Ефрейда todo para nuestros invitados de los parlamentos nacionales a los cuales... Позволете ми да кажа няколко думи за информация на нашите гости от български... От... Existirá traducción, interpretación a, a, a 22 idiomas y que no utiliza... Извинявайте за, за това объркване. Да, е, няма да прилагаме обичайната система на привличане вниманието е, на е, председателя за вземане на думата. Думата ще се дава така. Първо на госпожа Ферейра, и след това, ако някой от Европейския парламент е, или от националните парламенти желая да се изкаже, моля да си послужите с формуляра, който ви е предоставен, попълнете го, дайте го на уредниците. Е, Херман Декру и те ще предадат е, записванията за изказване тук е, на председателската маса. Белгийският представител господин Докло е възпрепятстван е, и се извинява за своето отсъствие. Но нека още веднъж кажа, който желая да вземе думата да попълни формуляра на банките, имате такива бланки, попълнете ги, дайте ги на квесторите и те ще ги предадат на председателството. Ако сте член на Европейския парламент, в това число докладчиците в сянка, трябва да спазвате същата процедура. Днес тя е еднаква за всички. И още. За сведение на колегите от Европейския парламент и на нашите гости от националните парламенти, думата ще се дава поведнъж или по-скоро по два пъти на представители на националните парламенти и след това на един член на Европейския парламент. Тоест на всеки двама изказали се от национален парламент ще се изказва един член на Европейския парламент, а времевият регламент е максимум 3 минути. Моля, госпожи и господа, да се съобразявате с това. Сигурен съм, мнозина ще пожелаят да вземат думата. Нямаме много време, едва до 16.30. И така, без да губим повече от това ценно време, нека чуем докладчицата госпожа Ферейра. Благодаря, господин председател, колеги. Позволете ми да приветствам преди всичко колегите от националните парламенти. Днешната дискусия се състои в един особено значим момент. Тъй като от една страна все още не сме излезли до край от кризата, засегнала еврозоната, Европа и целия свят. Вчера, всъщност, отбелязахме петата годишнина от фалита на инвестиционната банка Lehman Brothers – Междувременно много от проявилите се още тогава структурни слабости бяха обект на опити за преодоляване. Тук в доклада си аз подхващам обаче един нов елемент, а именно, че в опитите си да прилагаме новата нормативна уредба, шесте нормативни акта в пакет, след това пакета от два нормативни акта, сме достигнали етап, на който вече можем да говорим за един от важните аспекти на европейския семестър. Комисията излиза със своите препоръки. Европейският съвет ги приема, а работа на Европейския парламент – е да осигури демократичното начало, демократичния елемент на този процес. Знаете, в рамките на Европейския семестър се формулират специфични по отделни държави препоръки. засягащи и националните държавни бюджети, които се обсъждат и на общо европейско равнище. На 15 октомври страните ще внесат проекто бюджетите си в рамките на европейския семестър и естествено специфичните препоръки, отправени до всяка от страните, формулирани от комисията, ще зависят от прегледа на проекто бюджетите. Аз, както се каза, съм автор на доклада, с чийто текст вие разполагате. Колегите внесох общо 235 изменения и допълнения към моя първоначален текст. Сега се опитвам да отразя колкото се може повече от тях – в окончателния текст на доклада. И в принципът, на който ние се опитваме да работим тук в Европейския парламент, е максимален консенсус, възможно най-широко съгласие по окончателната редакция на доклада. Така че, край на краищата, пленарната зала да гласува за с голямо мнозинство без е, при това да се опоручават основните приоритети, е, които според мен са на дневен ред. И, и кои са те по доклада. Първо и, и, и преди всичко задвижване на, на нови обороти на реалната економика. Без растеж не бихме могли да постигнем устойчив изход от кризата. Следва да помним също така, че европейските економики са така тясно свързани помежду си, че общо економиката на Европа не би се стабилизирала, освен ако не се координират усилията в економическата област на отделните държави членки. Ако не се преодолеят разликите по конкурентно способност между еврозоната и останалата част от Европейския съюз. Има някои аспекти на, на самата инициатива на Европейската комисия. Всъщност, за пръв път Европейската комисия обсъжда възможността страните с бюджетен излишък да работят за преодоляването на разликите в Европейския е, съюз чрез намаляване на твърде високите на социално-осигурителни вноски, чрез позитивна подоходна политика, който пък положителен опит да се разпространи широко в Европа. Ние често говорим на тези теми в Европейския парламент, което се свежда до това, че добре, ефикасно работещата Европа би трябвало да стимулира пазарното предлагане в Европа благодарение на участието на страните, които са на излишък и чрез нови капиталовложения. В тази връзка е, се полага въпроса за безработицата и особено за младежката безработица, за структурните корекции, които пораждат бедност и социална маргинализация – и така, политиката ни следва да се обърне с лице към е, тези разслоения в Европа, а също така и да признаем, че конкурентноспособността не се свежда единствено до намаляването на разходите, а и до повишаването на добавената стойност чрез научно-изследователска дейност иновации и, и така нататък. Още нещо, което споменавам в доклада е, че държавите членки следва предварително да анализират социално-економическото въздействие на провежданите реформи. Би следвало да преразгледат критично до сега прилаганите модели. Тъй като наистина е, се оказва, че до сега последиците от водената политика са били недооценявани или дори пренебрегвани. В резултат от това се пораждат проблеми както от микро, така и от макроекономическо естество. Аз съм все така убедена, че следва максимално, доколкото е възможно, да повишим економическата и парична координация чрез действащите вече актове от пакета от 6 и пакета от 2 би следвало да направим така, че да преодолеем диспропорциите между страните и да постигнем поставените цели без тежки отрицателни последици за най-уязвимите. Що се отнася до оздравяването на държавните бюджети, така наречената фискална консолидация, положението в отделните страни и взаимовръзките между тях следва да се имат предвид. Трябва да направим така, че да растат инвестициите. В контекста на стратегията 2020. Всичко свързано с реалната економика следва да бъде отново огледано И ние ще видим сега в рамките на дискусията. Аз мисля, че някои от насоките, дадени в доклада, ще способстват за економическото оживление, за стимулиране на малките и средни предприятия и преодоляване на безработицата, особено сред младежите. Що се отнася до финансовите пазари, ние сме загрижени от това, че кредитните потоци към реалната економика са на практика прекъснати. Е, и ние смятаме, че работата, която върши Европейския парламент, колегите, в това число и аз, ще бъде от полза за възстановяването на реалното кредитиране. Ние миналата седмица гласувахме нормативната уредба на единния банков надзор. Той ще е задължителен за еврозоната. Страните извън еврозоната ще могат да се присъединяват към тази е, система доброволно. И по този повод в нашата комисия тук проведохме задълбочено разискване на единния оздравителен механизъм за банкови институции и неговото единно финансово обезпечаване чрез нарочен фонд и при необходимост чрез привличане на допълнителни капиталови вноски от акционерите и кредиторите на изпадналата в затруднения банкова институция. Тоест да не се разчита повече на дънакоплатеца, а от друга страна банките е, да оживят е, кредитната си активност в интерес на реалната економика. Други направления са борбата с измамите и злоупотребите в финансовата област, в данъчната област. Importante também que não se perca И накрая не би следвало да пропускаме демократичния контрол. Е, висока е проявяваната от е, Европа като цяло, от Европейския съюз амбиция – и ние тук сме за това, за изграждането на една широка зона на економическа интеграция, на економическа демокрация, казваме ние. С участието на широката общественост, на, на гражданското общество, на социалните партньори. И, например, мерките, които препоръчва и предприема така наречената тройка по финансовото оздравяване на, на държавните е, бюджети, да бъдат обект на демократичен контрол, да се подчиняват на обичайните процедури по вземането на решения в Европейския съюз. Специфичните препоръки, формулирани от комисията за тази година, съдържат моменти, които до сега не сме могли, не, не, са, не са били на дневен ред. Първо, трябва да кажем, че парламентът в Страсбург на пленарното си заседание гласува декларация за своите очаквания от този процес. de um grupo de peritos de alto nível para analisar a possibilidade da emissão em conjunto. И при това ще се създаде е, комисия на високопоставените експерти, която да се занимава с въпроса за прекомерната държавна задлъжнялост. Това се предвижда, прочим, от е, пакета от два акта. И най-сетне Комисията предлага единен оздравителен банков механизъм. Това е добра новина. И вече финансовото бреме няма да ляга на плещите на дънакоплаците. Това е общо взето, господин председател. Съжалявам, че отнех повече време. Сега с голям интерес ще изслушам това, което колегите имат да кажат с надеждата, днешната дискусия да изясни позицията на Европейския парламент. Благодаря. И така, първо представители на националните парламенти. Кристоф Кареш, член на комисията на Европейския на, на, на комисията на Френския парламент по европейските въпроси. Имате думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да се позова, ако не възразявате на нашия опит. Мисля, че това очаквате от националните парламенти. Ние, във всеки случай, във Франция преживяхме тази вече същинска първа година от европейския семестър – и а, следва да чуем становището на Европейската комисия по проекто бюджет. Трябва да кажа, че отношенията ни през тази година с европейските институции бяха по-скоро ползотворни и плодотворни. Но бих искал да, да се спра на, на два особени аспекта. От гледна точка на Франция, разбира се. Първият въпрос е свързан с ритъма е, на бюджетната корекция, която се препоръчва. Това е предмет на дискусии с Европейската комисия, от което, прочем, се получи отлагане на, на изпълнението, удължаване на сроковете, но според мен е, дискусията бе взаимно полезна. Тя обогати е, нашия, френския парламент, а и комисията, тъй като е, динамиката на корекция, която препоръчваше Европейската комисия, бе твърде рязка. И е, според нас е, пораждаше риск от е, сериозно отрицателно въздействие върху стопанската активност и растежа. Така че аз мога да се да, да чувствам удовлетворен от това, че Европейската комисия се вслуша в нашето мнение. в контекста на, на един по-широк анализ, разбира се, с източник Международния валутен фонд, който отчете, че вероятно е подценил последиците от една такава твърде динамична корекция. И това е първия въпрос. И той, той те първа ще трябва да се проучва като опит. Вторият въпрос е за структурните реформи. Докъде отива комисията в това отношение в своите препоръки? До, до каква степен на вмешателство, бих казал, в националната политика? Ясно е, че в това отношение препоръката, е, адресирана до Франция по линия на структурните реформи, бе изключително точна и отиваше твърде далеч. И това е сериозна тема за разговор, според мен, тъй като е, е, отдавайки дължимото на комисията и нейното легитимно право да определя показатели, в същото време не по-малка е прерогативата на държавите, на, на националните законодателни е, събрания да определят реализацията на тези препоръки. И е, в Френския парламент, в присъствието на господин Оли Рен, се проведе дебат, който според мен не бе безполезен, но този въпрос за границите е, на, на намеса от страна на комисията е, е актуален и, и бе обсъден полезно за двете страни. Благодаря. Сега от а, унгарското народно събрание, госпожа Мария. Благодаря за дадената ми дума. По отношение на конкретните препоръки за всяка отделна страна, много се изговори. Имаме нужда обаче от още по-ясни препоръки и трябва да получим повече време, за да дадем своите позиции. Тези препоръки за конкретните страни трябва да се предоставят много по-рано, за да се избягва недоразумението. Освен това би било добре комисията да проявява по-голяма гъвкавост, що се отнася до промяната на препоръките. Необходимо е да има по-голяма откритост по отношение на политическите рискове, свързани с собствеността. Унгария и унгарския парламент проявяват голям интерес към европейския семестър. Държавният секретар Жолтан Чефервай е получил препоръки в следващия период Унгария ще положи конкретни усилия за да спази препоръките за страната и ще задели сериозни средства за развитие. Смятаме, че трябва да се отдели повече внимание на дългосрочните политически реформи. Ние смятаме, че комисията е твърде строга, що се отнася до конкретните препоръки, специфичните препоръки за всяка страна и това вреди на дългосрочните цели. Така че аз подкрепям оратора от Франция. Унгария е съгласна като цяло с специфичните за държавите препоръки. Комисията обаче би следвало да разработи по-широки насоки и да даде малко повече пространство за маневриране на държавите членки. За това как те изпълняват препоръките. Не е добре комисията сама да тълкува своите собствени правомощия. Благодаря. Благодаря. Вие се изказахте от името на Унгарския парламент. Сега давам думата на координатора от името на НП, докладчик Сянка, господин Гозес. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да подчертая, че преговорите, които са в ход с докладчицата и между нея и докладчиците в Сянка, се провеждат в един много дружелюбен дух и аз съм сигурен, че съвсем скоро ще постигнем до компромисно решение, до компромисен текст. Бих искал да коментирам току-що чутото по препоръките, тъй като аз самия съм бил докладчик по европейския семестър и ние тогава се условихме в Европейския парламент върху това, че препоръките следва да бъдат подробни защо подробни? За да се надскочи класическия жаргон, структурни финансови реформи и нищо толкова, и още подробни, за да може наистина да се подложи на оценка направеното. И оттам нататък да се набележат нови елементи, които да бъдат вземани предвид. И в тази връзка бих искал да, да напомня, някои важни неща. Колегата тук говори за препоръки на комисията. Между другото, господин Барозо, председателят на комисията, редовно допуска тази грешка. Извинявайте, след като препоръките са приети от съвета, това вече не са препоръки на комисията. Те са предложени от комисията но са парафирани или евентуално не от държавите членки и съответно препоръките са решение на държавите членки и е някак неуместно е, след това да се твърди, че Европейската комисия се намесвала в нечие национално управление. И ако дадена държава се противопоставя на дадена препоръка, адресирана до нея, то на етапа на обсъждане в съвета между държавните и правителствените ръководители, тя би трябвало да заяви своята позиция. И ако това не стане ясно, а то е от съществено значение, за да се разберат нещата от нашите съграждани, все така ще се поддържа пропаста между Европейския съюз и гражданите на Европа. Когато нещата са наред, заслугата е на правителствата на държавите членки, когато не вървят добре, вината се хвърля на Брюксел. И така, до кога ще я караме? И още повече. Всяко законодателство се приема, знаете, по линия на съвместното решение между държавите членки и Европейския парламент, само по предложение на Европейската комисия. И още бих искал да напомня в рамките на даденото ми време, че нашата докладчица е, предлага ексанте предварителна задълбочена оценка на социалните последици от всички предлагани реформи. Аз съм напълно съгласен с нея. Обаче, според мен е също толкова необходимо да се анализират последиците от не предприемането на реформата. Тъй като а, ако а, нямаше европейска солидарност подкрепа на изпадналите в най-големи затруднения държави, тяхто положение днес би било далеч по-лошо, отколкото е. Аз бих казал, а, а, прочим, че винаги съм смятал, че Гърция никога няма а, да напусне еврото, в противовес на много икономисти, економисти, които твърдяха иначе. Аз бях уверен, но в край на краищата това се е, дължи на европейската солидарност и то, между другото, на междуправителствената европейска солидарност, а не на общностната европейска е, солидарност. Така или иначе, примерът е красноречив. Именно благодарение на европейските препоръки Гърция днес е, се възстановява. Много е важно, пак подчертавам, да се знае каква е ролята на едните, каква е ролята на другите и да не се въвеждат в заблуждение нашите съграждани, като се възлагат отговорности и очаквания върху тези институции, върху които те не бива да се възлагат. Отново, препоръките са приети от държавите членки и се само налагат на самите тях. Благодаря. Благодаря, господин Гозес, за това пределно ясно послание. Сега от името на Ирландската камера на представителите, господин Линч. Благодаря, господин председател. От името на Ирландския парламент искам да Кажа добър ден на колегите. Благодаря на госпожа Ферера за доклада. Той е добра основа за разговорите. Благодаря на комисията ЕКОН за това, че организира тези дебати. Както знаете, Ирландия има специална програма от декември 2010 година и е получила 85 милиарда евро от Европейския съюз по фонда и механизма за стабилност, двустранна помощ от Великобритания, Швеция и Дания, от МВФ, както имало и помощ за пенсионните фондове в Ирландия. 11 мисии сме имали, неколкократно са писани доклади, които да оценят нашия напредък. В момента Ирландия се готви да напусне специалната програма, но това за сметка на ирландските граждани, които пострадаха сериозно. В контекста на днешния дебат, тъй като говорим за бюджетен контрол, би следвало да запазим пред себе си, пред погледа си основната цел, а именно социалният дивиденд за Европа. Сега, когато напускаме кризата. Понякога, когато създаваме економически политики, забравяме каква е крайната ни цел. И ако се запитаме каква е цялостната ни визия за устойчивия растеж, трябва да се опитаме да намерим някакъв отговор. Следва да излезем малко извън терминологията на крайните економии и да говорим за това как се генерира просперитет. Ето защо аз съм съгласен с госпожа Ферейра. Искаме от комисията да преразгледа СДП, препоръките за всяка държава членка. Съгласен съм освен това, че би следвало да подкрепяме по-големи инвестиции, за да може да се генерират работни места в хода на възстановяването. Освен това искам да поговоря по два елемента на економическото управление на европейско ниво. Първият ми коментар е свързан с парламентарния контрол в тази област. По-настоящем ние говорим за Европейския семестър 2013 и за прегледа на годишния растеж за 2014 година. Съвсем скоро ще отидем в Вилнюс на специална среща. По-късно ще имаме парламентарна седмица посветена на темата по член 13. Това означава, че ще имаме няколко, всъщност четири конференции за четири месеца и въпросът е какво ще постигнем. Каква ще бъде ползата от всички тези събития и ще има ли някакво въздействие върху годишния преглед на растежа? Задавам този въпрос и правявам откритост. Това ли е най-ефективният начин да се действа или има по-добър начин? Струва ми се, че националните парламенти и депутатите в тях трябва да споделят информация, но би следвало да наблюдават и онова, което се случва в, в техните собствени страни. Е, след като осъществен достатъчно голям контрол на национално ниво, можем вече да преминем на европейско и да обменим най-добри практики. Това ще е от полза за всички. В заключение, господин председател, искам да кажа, че краткото представяне е, от страна на Европейския парламент е, на темата говорят за Европейската парламентарна седмица, но не и за срещата по член 13. Ето защо искам да разбера какво вие смятате относно връзката между тези два форума. Благодаря. Благодаря, господин Линч. И сега давам думата на председателя на економическата комисия, тя е комисия по конкурентоспособност в Испанския парламент, господин Рамфуела. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност да споделя мнението си с колеги от различните парламенти в Европейския съюз. 13 месеца изминаха от момента, в който Испания имаше рисков фактор 600, 602 по-точно, сега имаме такъв коефициент 244. Какво означава това? Това означава, че правителството следва препоръките на Европейския съюз. Успяли сме, освен това, да преразгледаме и преработим тотално своята економическа политика. Това стана в рамките на 13 месеца. Правихме оценки от месец за месец. Трябваше да внесем корекции по отношение на макроекономическите дисбаланси. Какво друго направихме? Осъществихме фискална консолидация. Гарантирахме устойчивостта на държавния бюджет, на, на разходите. Рекапитализирахме банковия сектор. По този начин премахнахме всички съмнения относно устойчивостта на нашия банков сектор, платежоспособността му и така създадохме по-добри условия за действие на, на индустрията. На трето място. Осъществихме реформи с цел увеличаване на нашата конкурентоспособност. Имаме много положителна тенденция в търговския баланс. С оглед на всичко това, освен това, дефицита по текущата сметка също се е подобрил значително. Ще продължим да изпълняваме тези препоръки, както някой вече спомена, това не са препоръки от председателя на комисията, а на цялата комисия. Ето защо ми се иска да приканя комисията да създаде предпоставки така, че да имаме истински растеж, истинско възстановяване. възстановяване. Искаме да работим в тясна връзка с всички колеги за създаването на банков, фискален съюз. Това няма да е лесно. Всички ние в Испания вярваме, че ако се работи заедно, ще е, премахнем всички пречки в краткосрочен план. Благодаря. Благодаря, казва председател. Сега давам думата на Филип Дебакер, докладчик в Сянка от името на либералите. Eh, Благодаря, господин председателю. Първо искам да приветствам за добре дошли представителите на националните парламенти. Тяхното присъствие е много важно. И искам да се присъединя към казаното от господин Гузес, тъй като в крайна сметка става въпрос за това как ние в европейските институции ще успеем да постигнем нещо ам, без участието на националните парламенти. Това просто е невъзможно. Говорим а, тук а, за повече участие в. Ам, планираните мерки и действия. Смятам, че много важни стъпки са били предприяти, не на последно място, при изготвянето на една европейска рамка. Става въпрос и за контролът, който се упражнява върху банките, без да има <clears throat> прекомерни рискове. Много допълнителни стъпки бяха предприяти от държавите членки. Много неща, които бяха считани за невъзможни, бяха осъществени. На следващо място искам да се позова на казаното от господин Гозес. Много препоръки бяха направени в областта на упражняването на контрол, но има и много препоръки, които бяха дадени от съвета. Винаги чувам от колегите от националните парламенти, че някак си ам, ам, държавите членки понякога а, не искат да сътрудничат, по-скоро имат една ам, отстъпителна позиция. Това не е добре. На европейско ниво се взимат в крайна сметка решенията и а, държавите членки не трябва а, да се държат на страна. Те трябва да са по-отворени, и трябва да участват в изпълнението на предложените мерки. Това е един ангажимент, който показва и отговорността на съвета, но и националните органи трябва да са наясно какви са препоръките, които се приемат от съвета и какви цели трябва да се постигнат при изпълнението на препоръките. Необходимо е а, нещата да се нормализират. Това е необходимо повече от а, винаги. Тези държави, в които има излишък, те също трябва да се придържат към а, правилата за конвергенция. Трябва да се работи в областта на структурните реформи и на следващо място на европейско ниво трябва да се а, работи повече с държавите членки, те да бъдат подпомагани в техните мерки, свързани с иновациите, образованието и други области. Всички искаме да излезем от кризата. Това е наша обща цел и това всичко е в името на гражданите, които представляваме тук. Благодаря, господин Дебакър. От името на Словенското национално събрание, представител на Комисията по финанси и економика в Словения. Ам... За три минути. Благодаря, господин председателю. Казваме, диалога е важен. Това е безспорно. Важно е, е да запазим сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент и комисията. И това сътрудничество да бъде засилено. Имаме някои критики, обаче днес разполагаме само с час и половина. За толкова кратко време не е възможно да се разберат специфичните особености в другите държави членки и да се обедини всичко на европейско ниво. Този диалог е необходим ам, и навременен. Беше поставен въпроса дали рамките свързани с препоръките от комисията и от съвета са адаптирани към настоящата ситуация. Опасявам се, че ем, вече много отдавна сме излезни извън а, рамките на ам, критичните въпроси. Не трябва да говорим само за национални препоръки, а, ние трябва да ги приемем като даденост. За моята държава мога да кажа, че а, тя също беше засегната от а, кризата. Специфично за нашата страна е, че ам, тази криза преля от економическия сектор в финансовия сектор. Консолидирането на публичните финанси се изразява само в данъчната фискалната консолидация. Трябва да се види дали предприеманите мерки ще доведат до економически растеж, дали всичко това е приложимо на практика. Това трябва да се обсъжда. Европейските институции не са стигнали до нито едно заключение, което, до което ние не сме стигнали в Словения. Словения беше много активна през тази година при изпълнението на препоръките. Сега сме в заключителната фаза и имаме готовност да изготвим бюджета за следващите две години. Имаше обществени конфликти, блокади. Въобще това отежени легитимността на цялата процедура. Ние подкрепяме духа на предложението. Има някои щекотливи въпроси, по които все още не сме постигнали съгласие, но трябва да кажа, че през следващите месеци е, ще ще поемем, поемем на плещите си много повече отговорност. Европейския съюз трябва да покаже, че е в състояние да се справи с кризата. Опасявам се, че по време на европейските избори ще ще се отрезвим доста, може и да получим шамар от избирателите. Необходимо е грешките, които са направени в миналото, да бъдат коригирани в настоящето. Разбира се, има много добри изявления и а, лозунги и всичко, но важно какво се прави на практика, за да се справим с кризата. Благодаря, каза председателя. От а, името на а, Латвия председателя на парламентарната комисия. Благодаря. Националния парламент. Да, аз съм тук, казва оратора. В края на май 2013 година СДП са били представени в парламентва на Латвия. По-късно през юни министъра на економиката информира Европейската комисия за процеса и за окончателната версия, това как вървят нещата. Обсъждането на проекто документите трябва да продължи повече от 2-3 дни. Необходимо е повече време за да се даде отговор на зададените въпроси. Има теми, които са обект на дългосрочни проекти, например реформирането на социалната система или на пенсионната система. Това ще отнеме повече от 2 или 3 дни дискусии на парламентарно ниво имам предвид. Сега към СДП. техният принос е много важен, особено когато говорим за финансиране от бюджета на Европейския съюз и за провеждане на необходимите реформи. Ние не сме засегнати в момента, защото не сме държава от еврозоната, но ние, когато се присъединим, тогава ще можем да вземем отношение по въпроса. Относно фискалната дисциплина а, ние се опитваме да се получим от грешките си в миналото и да запълним пропуските. Стрикната фискална политика е много важна и тя е основополагаща за економическата политика и финансова политика в нашата страна в началото на 2013 е прият нов закон, свързан с фискалната политика и фискалната дисциплина, Включени са принципи, които трябва да се е, спазват по отношение на економическия цикъл и да доведат до макроекономическа стабилност, да се вземат предвид и външните фактори, които засягат економиката. Относно економическата рамка в е, Латвия е, беше създаден и фискален съвет. Основната цел ще бъде да следи за изпълнението на закона за фискалната дисциплина. 6 часа членовете на този, на този орган. Благодаря. Това е от нас. Благодаря ви за дискусията. Благодаря. От името на екара давам думата на докладчика в Сянка, господин Епинг. Eh, dank u wel, meneer de voorzitter. Благодаря, господин председателю. Много неща бяха казани и искам само накратко да се спра на казаното от представителя на Франция. Ставаше въпрос за следното. Какво ще остане въобще от законодателните системи на ам, държавите членки, като виждаме, че все повече правомощия се прехвърлят към Брюксел. Аз съм поддръжник на европейския семестър, економически семестър, така както е предложен от госпожа Ферейра. Дали банковия съюз трябва да се превърне в бюджетен съюз, който да има и да разполага с контролни правомощия, да следи за това което може да бъде подобрено и ако нещо не върви както трябва да бъде ам, коригирано. Този бюджетен съюз ще а, отнеме, може би, ам, бюджетните правомощия на националните парламенти. В Брюксел беше постигнато съгласие да се изготви ам, бюджет на европейско а, ниво и да се а, предприемат мерки за намаляване на а, бюджетните дефицити на национално ниво. Може да се говори за дисбаланси в банковия сектор в Гърция, Ирландия, Кипър или в областта на недвижимите имоти в Испания. В Холандия обаче има висок търговски излишък. а, е, може да се запитаме какво става в Германия. Дали там възнагражденията не са прекалено ниски. А, економическата политика, финансовата политика, социалната политика на държавите, членки а, са нещо много важно и трябва да се запитаме кои правомощи останаха въобще на националните а, правителства и парламенти правителствата изготвят предложения, свързани с економиката и финансите, с пенсионната система, но в крайна сметка всичко трябва да се наложи отгоре от комисията относно с законодателните правомощия на държавите членки. Ами не им остават много. Това означава, че националните парламенти ще бъдат изолирани още повече. Необходимо да се установи баланс между работата на Комисията, парламента и съвета и това, което остава за националните парламенти. Обаче, ако нещо не върви както трябва в дадена държава членка, то гражданите първо отправят поглед към депутатите на национално, на местно ниво и след това обръщат поглед към депутатите на европейско ниво, защото гражданите не са, не са съвсем наясно как стават нещата и те се ядосват на депутатите на национално ниво. А, за това става въпрос тук днес, за легитимността на цялата система. Не всеки гражданин приема, а, че от Брюксел се нарежа какво да се става, а, че трябва да се реформират. А, осигурителните системи, пенсионните системи. Необходимо е да има баланс между националните парламенти, Европейския парламент и да има а, равнопоставеност или ам, пропорционалност между правомощията на национално и на европейско ниво. Република Португеса tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuestos, Finanzas Председателят на бюджетната комисия на португалския парламент има думата. Благодаря, господин председател. Ние сме на мнение, че днешната дискусия е много полезна инициатива тъй като тя ни дава възможност за политическа оценка, както от страна на европейския, така и от страна на националните парламенти, на специфичните препоръки е, на Европейската комисия. Ние сме особено удовлетворени, вече можем да кажем, от е, изказването на докладчицата Ферейра, която подчерта е, значението на оценката на причините на финансовата и економическа криза в Европа е, и то отбелязвайки тези дни петата годишнина от фалита на Леман Брадърс. И също така необходимостта на кризата да се гледа като на общо европейско предизвикателство, предполагащо засилена политическа координация и не просто кратковременни, краткосрочни е, мерки за реакция – а дългосрочна стратегия за растеж и заетост. Ето защо португалският парламент проявява жив интерес към участието на страната и на парламента в частност в европейския семестър. Толкова по-важен е този разговор за страна като нашата, която извършват сериозни корекции в политиката си, е, в взаимодействие с международните си финансови партньори. Честно казано, час и половина за подобна дискусия, е, какъвто е отделен днес тук, е, далеч не стига. Ние в португалския парламент имахме възможност да изслушаме госпожа Ферейра, която бе поканена да ни запознае с доклада си. Е, е, слово произнесе и госпожа Шаран Болс, председателката на вашата комисия. Но, но тези контакти следва да се осъществяват, да се провеждат редовно. Тези контакти не, не би следвало да са спорадични. Процесът трябва да бъде регулярен – сега добре, е, най-лошите времена на кризата вече са зад гърба ни. Е, еврото е спасено, европейската економика е, вече се оживява, но, но пак казвам, не бива да забравяме причините, които имаха несиметрично въздействие върху националните економики. Не бива да забравяме също така и социалната цена на твърде строгата политика на корекция. Португалия полага огромни усилия да постигне показателите, зададени и отвън, но ние не можем да вършим това на каквато и да било социална цена. Сцената цената на, на тежка безработица, на, на економическа рецесия, продължаваща вече 4 години. Е, пакетът от два акта е, е добър, но, но трябва да отидем и по-далеч. Банковият съюз трябва да стане реалност, трябва да се работи за данъчна хармонизация, економическият и паричен съюз, обхващащ еврозоната, да бъде истински, а защо да не обхваща и 28-те, впрочем, и не може в Европа да се посочва с пръст, която и да било отделно взета страна. Всички в криза, сме в кризата, всички заедно ще я преодолеем. Благодаря. Сега от името на Словения, заместник председателя на Комисията по европейските въпроси, госпожа Остеман. Благодаря, господин председател. В državnem zboru smo na отбора за, за zadeve Европска уния. Уважаеми колеги от националните парламенти и от Европейския парламент, през месец юни е, тази година в Словения проведохме дискусия посветена на препоръките на Европейската комисия. Ние пожелахме максимално активно да участваме на тази фаза на европейския семестър. И в резултат е, от дискусията преценихме, че препоръките на Европейската комисия са уместни, твърде полезни и дават възможност е, нашето правителство да предприеме целесъобразни действия. И тук не, не става дума, прочим, само за пенсионното осигуряване и реформата в тази област не е възможно с един аршин да се оценяват всички държави членки. Наистина препоръките трябва да бъдат специфично ориентирани към определената държава. Препоръките адресирани до нас са свързани най-вече с държавните финанси, създаването на работни места и развитието в някои економически отрасли. Не на последно място, реформа на банковия сектор. Предназначението на европейския семестър е да се постигне координация на националните економически политики. Ето защо би било много добре, ако всички държави членки си сътрудничат е, в случая в рамките на еврозоната повече внимание следва да обръщаме на взаимосвързаността на нашите стопанства. Благодаря ви, госпожа Остерман. А сега председателят на Комисията по заетост на госпожа Перванш Бересто в Европейския парламент. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Срещите с вас за нас винаги са особено важни, но тук вече някой каза, че час и половина не стига. И все пак тази среща е част от цикъл. Слава Богу, имаме и други поводи за, за обмен и които ще растат с реализацията на 11-ти член от е, е, фискалния договор. Ето, следващия месец в Вилнюс ще имаме такъв повод. Но сега три аспекта ми позволете, позволете да засегна. Първо, че за нас парламентаристите, билото европейски, билото национални, е важно от Европейската комисия и от съвета да се здобием с прецизиране на процедурата. В такъв смисъл, че отправните точки на тези препоръки са насоките, е, формулирани от комисията в резултат от ежегодния преглед на растеж. И между този преглед и заключенията на съвета се изгубва някакси нишката. А за да бъде реално демократичен процесът, трябва да има тясна обвързаност между началните констатации, е, между диагнозата, доколко е приемлива тази диагноза, например, и това е годишния преглед на растежа, Нали? И оттам нататък да обсъждаме осведомено евентуалните препоръки. Втори аспект. Аз все така смятам, че в своя подход съветът подценява мултипликационния ефект, въздействието на стореното от една държава членка за останалите и върху останалите държави членки. И в тази е, връзка. Е, например, е, настойчивото придържане към средната себестойност на труда в економиката като критерий за економическото състояние една една или друга страна води до неправилни преценки, когато този критерий се прилага за определени страни. По-нататък, аз естествено е, изповядвам убеждението, че ако не разполагаме с социални показатели, за да очертаем макроекономическите диспропорции, няма да е, подхождаме разумно, целесъобразно към проблематиката на социално-економическите проблеми. Край на краищата, необходимо е да държим сметка за значението на общоевропейските структурни реформи, като например банковия е, съюз, е, в, е, за който работим и който ще бъде основа на банковото и економическо оживление в държавите членки. Благодаря. Госпожа Галфес от НП има дума. és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a nagyszerű munkát. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашата докладчица за отличната работа, която извърши. Е, благодаря на представителите на националните парламенти за тяхното е, присъствие. Много е полезно, според мен, че имаме възможност да чуем различни позиции, е, е, отразяващи различни гледни точки към една и съща проблематика. Сега позволете ми да коментирам. Що се отнася до сроковете, бих искал да обърна вниманието на госпожа Ферейра на това, че си струва да се помисли как бихме могли да синхронизираме е, работата по националните бюджети с европейския цикъл, т.е. с европейския семестър, тъй като твърде често е, решенията на съвета засягат текущия за годината е, бюджет. А, а що се отнася до самото съдържание на процеса, би трябвало да държим сметка за елементите, които биха могли да бъдат от полза е, за европейския семестър, да, да добавят стойност към упражнението. Готвят се годишни доклади, е, благодарение на които се осигурява приемственост. И аз до голяма степен съм съгласна с представителите на националните парламенти, когато твърдят, че е, всичко това е поглед назад е, към миналото, но е, е, някак не сочи посоката за напред. Твърде често Европейската комисия гледа на специфичните препоръки като на свещени скрижали, които не подлежат на промяна, а е необходима гъвкавост по междинните цели за да можем да постигнем крайната цела, именно оздравени национални е, бюджети, е, растеж и балансирана макроекономическа среда. За тази цел обаче е, са ни необходими общи методологически средства, съпоставимост на данните. И ако, ако работим в тази посока, мисля, в край на краища ще постигнем добри резултати. Благодаря. Сега колегата от Харватия, госпожа Матевич. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem e, izvjestiteljici. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за подробния е, доклад приветствам колегите от националните парламенти. Бих искал да подчертая, че едно от предизвикателствата за успешната економическа политика е наистина координацията на паричната и данъчната политика помежду ни. И механизмът на европейския семестър наистина допринася за такава координация. А, тази парично-фискална политика не може да не върви ръка за ръка с оптимизирането на структурната политика, на структурната реформа е, в економиката. Ipak e, možemo prepoznati e, i kao... Специфичните препоръки могат да, е, да се разглеждат и като хоризонтални – в такъв смисъл, че анализът на тези препоръки страна по страна сочи, че те си приличат една на друга, нерядко. Повишаване ефективността на държавния сектор, реформа на пазара на труда, неговата ефективност, реформа на пенсионното осигуряване, укрепване на вътрешния пазар на услуги, противодействие на данъчните измами – намеса на пазар на труда за борба с безработицата, особено младежката. Това са области, проблеми, които са на деве ред във всички държави членки. Но според мен добавената стойност, така да се каже, на европейския семестър е обменът на опит. Разпространяването на, на опит за начина по който една или друга държава членка е, реализира на практика препоръките. Така можем да се учим взаимно и да избягваме повторение на грешките. Още повече по този начин бихме могли да постигнем синергиен ефект. Благодаря. Благодаря, госпожа Малитик. С това се изчерпва списъка на записалите се за изказване, така че можем да дадем думата отново на нашата докладчица, госпожа Ферейда, но преди това бих искал да кажа нещо, което наистина се очертава в резултат от тази дискусия. А именно, че националната политика вече не е чисто и просто национална. Тя е, е част от европейската политика. И особено за онези държави членки, които имат обща валута и чието общо състояние е, влияе върху останалите. Госпожа Берес говори за мултипликационния ефект, господин Епинг изрази интерес към е, развитието на нещата в Испания. Естествен е този взаимен интерес. Ставащото в Холандия е, е от интерес за нас и, и обратно. Както председателят на банката е, е, Трише заяви тук, съдбата ни е обща. И не можем да не се съгласим с това. Ето, с тези думи бих искал да благодаря на всички, които взеха участие в днешната дискусия, а нека е, е, ни изведе от нея госпожа Ферейра. Благодаря ви! господин председател. Eh, Благодаря на изказаните се колеги. Впечатляваща беше дискусията и тя е свидетелство за това, че можем да вървим напред заедно към едни все по-добри резултати. За мен тук се проявиха три основни неща, е, ако ми позволите да ги формулирам. Практически всеки изказал се колега има възражение срещу едни или други пропуски, но аз ви уверявам, че всичко много внимателно си записвам и ще работя с докладчиците в сянка, за да отразим всичко в окончателния текст на доклада. Според мен, един от основните проблеми в настоящата обстановка – прозвуча в много от изказванията. А именно това, че най-тежките години на кризата са зад нас. Но в същото време е необходимо да упорстваме, за да опазим постигнатото. Съгласна съм, например, с казаното от господин Гозес, за това, че винаги следва да мислим и за последиците от бездействието. И, на примера на Гърция, например. Дали Гърция днес би била все още в еврото? Да, предприели сме необходимите мерки, трябва да оценим резултатите от тях – да видим какво правят други економически блокове по света, САЩ най-вече. Не ще и дума, че Европа има какво да подобри. Те първа своите мерки за управлението на кризата. И в тази връзка две, две насоки на действие. Попълване на празнотите – в европейската финансова архитектура, ако така мога да се изразя. И от друга страна, вече приетото като уредба да се прилага неотклонно на практика. Тук естествено говорим за Банковия съюз. Que também se deve ao facto do Banco Central Europeu ter criado as OMTs. As... Господин Ланфела говори за стабилизацията,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 да се мисли перспективно. Разполагаме с е, е, инструменти за координация на економическата политика. Уч... Вече има признаци на економическо оживление. Така е. Но също така вярно е, че е, безработицата е на крайно неприемливо равнище. Задлужнялостта е твърде висока социалната цена, която се плаща от нашите съграждани е висока. И ние преди всичко би следвало да се стремим към възстановяване на тяхното доверие. Всички ние тук. И тъй като според мен Европа следва да играе роля, ако променим начина по който работи тройката във връзка с двупакета, например, както каза господин Гозес, това би било много важна стъпка напред. Инструментите за конкурентоспособност и конвергенция, част от инициативи подети от комисията, са насочени пък към структурна реформа, благодарение на която не просто ще се санкционират непостигналите показателите в хода на реформата, а ще се стимулират нези, които полагат необходимите усилия. И вече на следващия кръг до 2020 година ще трябва да, да се търси по-гъвкаво прилагане на тези е, два инструмента. Става въпрос за пакета от 6 акта, актове и пакета от 2. Falou nisso. Е, portanto, há de facto aqui е, um... Госпожа Галпетич, тук от Европейска народна партия говори за това. Необходимо е да говорим не само за качеството, но и, както каза господин Винч от е, Ирландия и господин Кабри, да мислим за демократизацията на процеса. Първият е, колега, който се изказа тук от Френския парламент, и e uma авалиация também da qualidade dessas mesmas, Настоя, че е, страните следва да, да поемат в ръцете си формулираните препоръки. И препоръките да се формулират по този начин, да се изпълняват така, че е, е, да не, да не страда демократичната легитимност на процес. Като разбира се, никой не може да бъде оставен да прави точно каквото пожелае, колкото и демократичен да е този процес, тъй като каза се, Действията на едни неминуемо засягат всички останали. Да, комисията и съвета е, формулират, така накрая ще се приемат препоръки, но избраните народни представители следва активно да се включат в е, процеса, за да получат тези препоръки своята демократична легитимност. Тук е, е, имам предвид, разбира се, и, и националните, и Европейския парламент. И най-сетне подчертавам необходимостта от е, е оценка на социалните последици. Е, оценка на ефекта върху заетостта, върху социалната сплотеност и солидарност, за да не се стигне до срив, до социална дезинтеграция. Необходимо е поспешност да се разработват социални показатели и инициативи за заетост, така че да не изпускаме от вниманието си задачата растежа и конкурентоспособността на Европа да се гарантират при запазване на социалните придобивки. Както посочи и госпожа Перванш Берес. Наистина, огромни са, тежки са последиците е, от е, кризата. И не можем да ги преодолеем, освен чрез общи усилия. И аз се надявам докладът ми красноречиво да отрази всички прозвучали тук днес послания. Благодаря, господин председател. Позволете ми е, е, накрая да кажа, че докладът Ферейра ще се гласува в комисията тук на 30 септември, а на октомврийската сесия в Страсбург ще се гласува и на пленарно заседание. Благодаря на всички колеги от националните парламенти за тяхното участие. Няма съмнение, че е, е, техните изказвания ще ни бъдат от полза. А следващото ни смесено заседание е насрочено за месец януари 2014 година в рамките на междупарламентарната среща, посветена на ежегодния преглед на растежа е, който комисията ще е приела до тогава на 5 е, ноември. По дневен ред имаме точка разни, но е, доколкото виждам няма и остава е, да обявя датата на следващото заседание на комисията 23 септември е, понеделник от 15 до 18.30 и 24 септември вторник от 9 до 12.30 на обяд и от 15 часа до 18.30 на същата дата. Благодаря и до скоро!